Uh, um, Уважаеми колеги, нека да изчакаме една-две минути за докладчиците в сянка за доклада на господин Шагор. Нека да изчакаме две-три минути. Моля, проявете малко търпение и ще започнем нашето заседание в най-скоро време. Благодаря ви. Um, Добър ден, уважаеми колеги. Нека да започнем нашето заседание. Започваме с първа точка. Приема на дневния ред. Няма възражения. Приема се. Втора точка. Езиков режим. Няма да има превод от и на харватски и ирландски. В 16.40 ще имам електронно гласуване, така че моля пригответе си за този етап вашите карти за гласуване. Сега нека да започнем с точка трета. Разглежда на доклада на господин Шогор Докладът е за укрепването на правата на гражданите в съюз на демократична промяна. Европейското гражданство с 2017 година. На 24 януари Европейската комисия публикува седмия доклад за европейското гражданство. Този доклад се публикува на всеки три години и Комисията по петициите в момента подготвя отговор на парламента. Либе е свързана парламентарна комисия по правилника точка 54. Ние имаме изключителни правомощия, свързани с борбата срещу заплахите за сигурността в сферата на правосъдието и основните права възоснова на взаимно доверие и защита на гражданите на Европейския съюз, в трети държави и защита и подкрепа на жертвите на престъпления, както и свидетелите на престъпления. Господин Шогор, заповядайте да представите проекто доклада. Благодаря, господин председател. Съгласно договорката между председателите на съответните е, комисии, ние ще имаме споделени отговори, отговорност, освен по точка 5, като по точка 5 Либе е изключително е, игра из, изключително важна роля. Е, така че въпросът, за който говорим, е от изключителна значимост за защита на европейските граждани, защото е, въпросът е изключително важен и това е в центъра на вниманието с 150 изменения, които са предложени по този въпрос. И така, първо, важно е да се прилага Европейската програма за сигурност, за да бъдат защитени европейските граждани повсеместно. Второ, за да се обърне внимание на въпросите на радикализация и дерадикализация, които играят все по-голяма роля в този контекст, защото тъжен факт е, е, че нарушителите са основно европейски граждани. И трето, необходимо е да се направи необходимо то за по-ефикасна защита на гражданите в светлината на документите за пътуване. Няколко думи и въпроси ще бъдат поставени. Всичко това е включено в съответния доклад и за, в, с помощта на докладчиците в Сянка искаме да обхванем още някои теми, които са обекта на изменения, които смятам да споделя максимално бързо с докладчиците в сянка, с надеждата да постигнем съгласие с тях. Не претендирам за изчерпателност, но измененията с общо взето за следните помощ за европейските граждани, значението на работа с мълцинствата, съгласно член 2 от договора, включително и след присъединяването, защита на гра, представители на мълцинството, разширяване на езиковото и културно многообразие като част от законодателната рамка в Европейския съюз за гарантиране на правата и свободите. Е, второ, е, намаляване е, дискриминацията на хора с различна сексуална ориентация. След това хората с увреждания също трябва да имат възможността да се възползват обществото от основните си права и накрая работа за преодоляване на системата дискриминация на ромските мълцинства в техните страни и възможност е да се възползват правото на движение, свободно движение, установяване. А следващ въпрос е въпроса за, за хора без гражданство, който лишава много хора от достъп до основните им права тази, това положение трябва да бъде обект на разглеждане. След това по Брексит трябва да гарантираме правата и интересите на европейските граждани, които по една или друга причина пребивават в, Европе... в Великобритания като граждани на 27-те държави. Останали държави членки трябва да заеме свое подобаващо място в преговорите. В светлината на казаното до тук с интерес очаквам работата с докладчиците в Сянка. Благодаря Сърбия. Сега господин Костас от името на господин Вайнхелцер като докладчик Сянка. Господин председател, уважаеми дами и господа, колеги, господин Вайден Холцер не можа да дойде на време днес тук, затова ме помоли да представя неговото становище тук, като го прочета. Става въпрос за изключително важна инициатива. Благодарен съм, че комисията Либе заедно с комисията по петициите изготвя доклад гражданското на Съюза е една от основ... един от основните моменти в Европейския съюз и е много важно за идентификацията на хората. Гражданият над като суверен дава европейска легитимност, а европейската легитимност се захранва от доверието на европейските граждани. Ето защо трябва да помислим как да направим така, че гражданството, европейското гражданството и демократичното участие на гражданите да бъдат подобрени. Докладчикът набляга на сигурността и защитата на гражданите в Европейския съюз. Това, което според мен трябва да се засили в становището, са някои препоръки във връзка с участието в управлението на Европейския съюз при използване на цифровите възможности, като се гарантира и медийното многообразие и достъпа до него. За да могат да се възползват европейските граждани от своите права, те трябва да ги познават познанието за едно или друго право, например правото на консулска закрила, все още не е достатъчно. Ето защо трябва да се погрижим гражданите да научат правата си, за да могат да се възползват от тях. Същевременно става въпрос не само за информация и информираност, а и за разширяване на обхвата на европейското гражданство и свързаните с него права. За тази цел трябва да се проведат наистина по-интензивни диалози с гражданите, но това не е достатъчно необходима истинска реформа, истинска демократична реформа. Като единствения демократично избран орган, Европейският е, парламент трябва да изиграе играе по-сериозна роля по отношение на провеждането на тази реформа. Благодаря, господин Коста. Ако други колеги не желаят да вземат думата, а господин Патън, виждам, че желаете да направите изказване, заповядайте. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Микрофон за оратора, моля. и доста интересен въпрос е това как да се засили демократичното участие и тук може да се предложат различни неща. Един от начините да се включи това в доклада е това, че евродепутатите да могат да гласуват по отделните членове на Европейската комисия, вместо да се гласува цялата комисия анблок. Въпреки, че не вярвам, че има идентичност на европейския гражданин, че има такъв демос. Ако искаме истинска демокрация, трябва да кажем, че депутатите в Европейския парламент трябва да са хората, които са избирани за Европейската комисия, така че те да бъдат като министри в едно правителство и председателя да бъде избиран измежду тях. Защото проблемът е, че ако правителството трябва да бъде уволнено от гражданите, ние вече не можем това да го направим в Обединеното кралство, защото институциите са в Брюксел, правителството е в Брюксел. За това евродепутатите трябва да имат такива правомощия. Така че или ще се отворите към всички тези възможности до максимален предел или гражданите ще бъдат недоволни. Точно оттам идва и Брекзита. Така че депутатите в Европейския парламент трябва да бъдат онези хора и те са тези хора, които са избрани за да избират Европейската комисия и трябва да има пряко избран председател. В този случай поне ще имате у нас отговорност и подотчетност, която в момента липсва. Надявам се, че моето предложение е полезно. Благодаря. Сега давам думата на представителката на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин докладчик, съвсем накратко да кажа, че това е пакет, който пред, предвижда да се представи през, е, включвайки резултатите от последните три години. Член 5, доклад по член 53 с желанието да привлечем вниманието към електронното обучение и възможностите, разработени от нас в тази посока, така че материалите да бъдат на разположение на служителите на място, които по-лесно да могат да се информират за възможностите за работа и да намалят проблемите на хората на място. Както вече се каза, това е сърцевината на Европейския съюз и ние се опитваме да заложим на това основни права, хартата на, демократич... на демократичния живот в Европейския съюз, а също и да е, заложим на безсигурност сигурността и равенството. И много местно се каза то гражданите трябва да са наясно с това и това са нашите основни приоритети в доклада за гражданството и гражданските права и по-специално правото на глас, е, както и възможността за е, консулска защита. Е, този въпрос вече, по този въпрос вече се изготвя проекто становище, с което ще излезем в публи обществена консултация специално по въпросите на документи за спешни пътувания. Това предстои следващата седмица и не на последно място по допълнително поставените въпроси за хората с различна сексуална ориентация. Ще припомня редица дейности набелязани от комисията, по които очакваме и се надяваме да получим получим вашата подкрепа. Това е което мога да кажа в момента по това становище. Благодаря. Председателят, благодаря и аз, господин Шогор, желаете ли да направите заключителни бележки? И така, 15 септември е срока за допълнение и изменения. Благодаря. Колеги, работим доста бързо. Докладчика за следващата точка аспекти, свързани с основните права в контекста на интеграцията на ромите в Европейския съюз, все още не е тук. Предполагам, че в 3.30 точно ще дойде докладчика, но за да изчакаме, ще направим сега почивка до 3.30. Благодаря ви. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Докладчикът вече е тук. Можем да започнем работа. Така че, ако искате да продължите да участвате в работата ни, вземете местата си. Така, четвърта точка. точка за аспектите, свържени с основните права в контекста на интеграцията на ромите в Европейския съюз за борба срещу антиромските настроения. Докладчика госпожа Постя представи своя доклад на последното ни заседание. Преди лятната почивка бяха внесени 252 изменения от членовете на нашата парламентарна комисия. И сега преминаваме към разглеждането на измененията. Сега давам думата на госпожа Пост и преди всичко да говоря за внесените изменения, преди да дам думата на докладчиците в сянка и другите депутати. Заповядайте, Сурая. Благодаря, господин председател. Позволете да кажа, че с радост се завръщам. Отдавна чакам е, новата, новия сезон работа в парламента и с радост ще се, се видя с всички колеги. Радвам се също така, че толкова много колеги отделиха, са отделили време и внимание, за да представят 152 изменения по проекто доклада е, сред тях са колеги от Либе, но и от колежката Бьорк от комисията ФАМП за жените и има редица предложения за подобряване на настоящо положение на ромите в Европейския съюз. Е, е, ние не искаме да подценяваме въпроса за социалното изключване и бедността в този контекст, но основно да не забравяме, е, че антиромските настроения, дискриминация в различни сфери, липсата на достъп до информация, услуги и и други, както и изграждане на негативен образ в медиите, се влияят на всичко това. Ако не постигнем напредък това отношение, няма да постигнем и никакъв резултат, колкото и прекрасни програми да правят комисията, държавите членки. Те няма да бъдат прилагани антидискриминационно и приобщаващо. Някои от вас са смекчили в своите предложения моето, моя текст, искам да кажа, че съвсем съзнателно се изразявам така силно. Европа не успя да гарантира човешките права и, е, на ромите и това е положението от 8 века насам. Затова и положението е толкова критично и смятам, че всички ние като евродепутати трябва категорично да заявим позицията. М има и предложения за изменения относно криминализацията и радикализацията на ромското население. Ние като представители на Либе не можем да генерализираме по този начин. Правят се и обвинения към ромите, е, като се казва, че не искали да работят, не искали да се образоват е, никога не съм, го, не съм срещала хора, които да искат да са бедни и децата им да гладуват. Предполагам, че ромите са хора като всички други. В този ред на мисли да ви кажа, че ще продължа да работя в търсене на компромисни предложения е, очаквам тази бъдеща дейност. Първата ни среща е в четвъртък, след това през, в седмицата в Страсбург е, и след това на 28 септември ще внеса доклада тук и в пленарна зала той ще влезе през октомври или ноември. Благодаря. Председателят благодаря Сорая, сега докладчиците в сянка господин Чаки или господин Шогор. Господин Шогор ще говори от името на ЕНП и до техния докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Господин Чаки не може да пристигне и той ме помоли да се изкаже от негово име. В проекто доклада разглежда много важен въпрос, защото няма съмнение, че антиромските настроения са широко разпространени в европейското общество и това затруднява живота на ромите. Внесоха редица изменения, голям брой изменения, защото въпросът е сложен, много аспектен и трябва да подхождаме към този проблем от много различни гледни точки, от много различни позиции. Трябва да се борим наистина срещу антиромските настроения, но трябва да говорим не само за проблемите, но и за резултатите и постиженията на определени държави членки. Готов съм да работя с вас, колеги. Надявам се, че в края на този месец ще имаме текст, който ще приемем за всички. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Шогов. Някои докладчици сянка не са тук. Да, това давам думата на госпожа Викструм от Албе. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика и на целия екип за вложените усилия в този текст. Той се базира на факти и е изграден в тясна връзка специалисти от гражданското общество. И за мен това е текст, който притежава силата да предизвика толкова необходимата промяна в тона на дебата за основните права на малцинствата. И това ще засегне много хора в Европа. Е, е, Сорая се свърза с мен по този въпрос много отрано и целта ни беше е, да, така тя я формулира така, да изготвим амбициозен текст по този толкова важен въпрос. В резултат на това сътрудничество с гордост мога да кажа, че предлагаме много от споменатите изменения защото основните права са човешки права, не са въпроси от лявото или дясното. Въпросът е да изградим мостове и през политическите групи. И когато говорим за основни права, трябва да кажем, че по отношение на ромските общности ние не сме изпълнили своите задължения, за това ам, Сорая заслужава уважението на всички нас. Да признаем, че тя върши прекрасна работа и че е време Европа да се промени в отношението си към ромските общности във всички държави членки. С радост очаквам продължението на нашия конструктивен диалог. Наясно съм, че още веднъж трябва да изградим много силна коалиция по този въпрос, господин председателю. Крайно време е да поправим всички грешки от миналото тук в парламента и да поемем е, отговорността за едно по добро бъдеще. Благодаря, Сорая, благодаря на всички, които са готови да отделят време и сили за това. Председателят, благодаря господин Албиол за ГУЕ. Жалбиол. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Прекрасна работа, госпожо Поста. Много е важно да се изтъкне значението на европейските институции, включително и в борбата срещу антиромските настроения по един хоризонтален начин във всички сфери, в допълнение към конкретна дейност по борба срещу тази конкретна форма на дискриминация, която затвърждава бедността на ромското население в Европейския съюз. Ние внасяме поредица изменения, в които се разглеждат антиромските настроения като един системен проблем, една системна форма на расизъм. Ние не говорим само за липса на приобщаването на ромите към политиката на Европейския съюз но също така подчертаваме, че твърде често в институциите много често се генерира език на омразата. Това се чува и тук в Европейския парламент. Имаме нужда от политика срещу дискриминацията, срещу антиромските настроения, които да обхващат всички сфери. Трябва да подкрепяме също така всички действия, които пречат на провеждането на политиката на бюджетни урязвания, това тази политика на урязване на бюджета задушава неправителствените организации и всички, които работят по преодоляване на антиромските настроения и подобряване на ситуацията на ромите виждаме същевременно, че имаме миграционна политика, която не позволява на хората, които са преследвани, защото са роми, да се възползват от възможностите, които се предлагат от миграционната политика на Европейския съюз. Също така много е важно да заложим на обществените услуги, висококачествени и достъпни, за да приключим с дискриминацията в много сфери, от образованията до жилищното настояване. Трябва също така да подчертаем, че бе разкрито, че средствата на Европейския съюз, насочвани за преодоляване на неравностойното положение на ромите, са били насочвани вместо това на училища, които изцяло застъпват принципа на сегрегация трябва да се работи в сътрудничеството с, сътрудничество с организацията на ромското общество. Това трябва да го правят институциите. Само по този начин резултатно ще се борим срещу омразата и антиромските настроения. Благодаря, господин Валеро. Госпожа Валеро за зелените. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря от все сърце на Сорая за амбициозната работа, с която се зае, която свърши и за това, че беше толкова отворена към нашите предложения и ни даде възможност да допринесем още на един съвсем ранен етап. Благодаря ти, Сурая, за това. 100% заставам зад нейното становище. Наистина, езикът, който се използва в този доклад, трябва да бъде силен, трябва да бъде ярък, защото години наред ромските общности в нашето общество са оставали на втори, на заден план. Не бива да допускаме това да продължава в момента се поставя под въпрос мобилността на някои граждани в Европа. Става въпрос не само за европейски мигранти, не само ние, експертите. т.е. ние сме експертите тук и не поставяме под съмнение в свободата на движение на хората, но ромите, които идват у нас и просят по улиците, предизвикват все повече съмнения по отношение на свободното движение. А това са все граждани на Европейския съюз и те заслужават еднакво третиране. Много роми пътуват в различни държави членки. Трябва да се вгледаме преди всичко в причините, които карат тези хора да дойдат по нашите улици и да просят като преодолеем тези антиромски настроения, това трябва да направим. Сега, можем да направим нещо, забранявайки просията по улиците. Това се прави вече в Швеция. Но това няма да изкорени злото. Тези хора просто са бедни и са принудени да напуснат страната си, често оставяйки децата си при роднини. И ако печелят повече, просейки по нашите улици, отколкото работейки у дома, те ще продължат да го правят. За това и свободата на движение е важна. Освен това трябва да спазваме конвенцията на ООН за човешките права, хартата за основните права и въпреки всички тези конвенции, конференции, Въпреки всички тези подписи под е, обещания за зачитане на човешките права на малцинствата, се оказва, че нямаме ефективен инструмент за да спрем онези в Европа, които не уважават човешките права. За това трябва да имаме по-добро законодателство за да можем да подвеждаме под отговорност страните, които не зачитат човешките права. И тук говоря не само за ромите, и за други общности. Просто нямаме метод разработен. Нямаме а, средства за оказване на натиск върху такива страни членки. Като разбира се, съзнавам, че законодателството не е достатъчно. Трябва да работим и върху настроенията и отношението на хората. И за това смятам, че този доклад е толкова важен, защото в него наистина става въпрос за всичко това. Горда съм, че съм участвала в неговото написване, че съм допринесла, заставам зад всички предложения за изменение на Сорая. Смята, че текстът ще, в крайна сметка ще се окаже достатъчно ярък. Commission Commission. and for all, of the the contributions. Obviously, Благодаря за този принос. Сега да чуем комисията, преди да дадем думата на Сорая, нашия докладчик. Господин Шмидт. Thank you very much, uh, Mr. Chair, for giving me the uh, floor. First of all... Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Първо, поздравления към госпожа Пост за прекрасния доклад. Не е само много подробен, но и наистина силен и пределно ясен. Комисията е на мнение, че е важно Европейския парламент ясно и категорично да заяви позицията ни по въпроса за интеграцията на ромите в Европейския съюз. Комисията би искала също да из изрази одобрението си за всички впечатляващи 152 изменения. Всички 252, е, които наистина под подкрепя тезите на госпожа Пост. Нека да кажа също, че докладът е много навременен. Знаете, че по искане на парламента. През 2011 година комисията разработи рамката за приобщаване на ромите. Така че време е да помислим какво ще правим след 2020 година. И е чудесно да чуем толкова ясна позиция от Европейския парламент. В този ред на мисли напълно споделяне казаното от вас. А също и редица и изменения особено от докладчиците в сянка, които са в същия дух, макар и понякога с различни думи. Да, факт е. Това са 8 века дискриминация и антиромски настроения, но само 5-6 години на общо европейски усилия в борбата с тях. Ние правим първите крачки по пътя но е чудесно да имаме такъв доклад с, добър баланс между от една страна обясняване причините за антиромските настроения и програмата за социална интеграция. Трябва да променим хората и да намерим и достатъчно добра формулировка, защото нека не забравяме, ние бележим напредък. Може би разочароващо бавно, но във вярната посока. И за момент бих се върнал към въпроса за свободното движение. Това е много важно и ясно. Всеки европейски гражданин има право на свободно движение. И тук бих искал да изразя одобрението за изменение 124-130 е, 25, които подчертават тези права. Ясно казват, че те са безспорни, че отговорност на държавите членки да издават документи за самоличност и така нататък. <clears throat> Няма да навлизам в подробности, но държах да очертаят този момент. И накрая съгласен съм с госпожа пост че в някои случаи комисията трябва да се изразява по-предпазливо. Е, да не се говори за престъпност между ромите или ромска престъпност, може би е въпрос на терминология, но е добре да прочетем внимателно текста и да потърсим нови формулировки, с които да облечем на идеята си. Това е много кратка реакция от наша страна с е, интерес и готовност. Очаквам да видим консолидирания вариант на текста с, надявам се, компромисни предложения и баланс между социална интеграция и борбата с антиромските настроения. За това е много важно ясно парламента да заяви своята позиция. Така, оценявайки подобаващо и рамката, ще имаме една надежна политика за след 2020 година, на която да се опрем. Благодаря за свършената работа. Разбира се, комисията остава на ваше разположение. Благодаря на Европейската комисия. Сега Искам да се обърна към Сурая Пост и докладчиците в Сянка. Искам да им благодаря за това, че запазват вниманието към този проблем. Мисля си, че е важно да разглеждаме в този контекст 252-те изменения. тъйността. разбира се, сега по този доклад е по-различно, отколкото би била преди 20 години. Но сега в момента имаме ситуация, която се отличава от това, което беше преди 20 години, така че благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за това, че запазват своето целенасочено внимание към този проблем. И сега дам думата на докладчика за заключителни бележки. Сора, заповядайте. Благодаря, Клод. Благодаря ви, колеги. Благодаря на Европейската комисия. Благодаря ви, господин Шмидт. Да, наистина. Стремихме се да постигнем баланс, защото всичко е взаимосвързано. Има предвид бедността, социалното изключване, социалната изолация. Всички тези проблеми са взаимосвързани. Благодаря на колегите докладчици в Сянка. Мисля си, че е важно да бъдем прозрачни, да работим заедно по тази проблематика, защото, както каза Сесилия, не става дума за лявата или дясната част от политическия спектър, а това трябва да бъде един от основните приоритети на всички политически партии, разбира се, изключение на фашистските крайно десните партии, които понякога се появяват в Европейския парламент. Но за нас основните политически партии, политиците, представляващи тях, това е една от основните отговорности. Не е приемливо през 2017 година, не е приемливо в бъдеще да имаме ситуация, в която да не можем да се гордеем като политици с, с това, че сме решили проблемите на 10 милиона роми. Аз не мога да спя, не мога да се храня, не мога да живея добре, като знам, че толкова много хора живеят от това, че се хранят от това, което намерят в кофте за Бухук, че има много деца, които не посещават училище, защото нямат подходящи дрехи или защото са изпъщани от училище, от учителите, други а, ученици в училище защото има сегрегация в образованието. Така че очаквам нашите обсъждания на срещите с докладчиците в Сянка и се надявам да постигнем компромиси, които да не загубят същината на доклада. Така че още веднъж благодаря на всички. Благодаря. Много благодаря. Благодаря на вас и докладчиците Сянка. На 28 септември ще бъде гласуването в парламентарната комисия. Благодаря на всички за участието в това обсъждане. Сега пета точка. Стратегията Европейски съюз. Африка. Стимул за развитието. В момента разглеждаме становището. Това е Становище по доклад по собствена инициатива на Комисията по развитие. Нашия докладчик е госпожа Сесил Кашето Кенге. А, извинете, току-що разбрах, че въпреки, че нашия докладчик е тук на време, докладчиците всяка и представителя на комисията не са тук. А, имаме всъщност тук докладчици всянка, макар и не всички но представителят на Европейската комисия не са тук, но мисля си, че можем да започне. И така, както вече казах, на 29 юни проведохме първия обмен на мнения с Европейската комисия и Европейската служба за външни действия по въпросите на партньорството Европейския съюз Африка, особено що се отнася до съобщението на комисията за управлението на миграцията мобилността. Освен това, на 12 юли имаше среща на докладчиците. Сянка с докладчика. За това първо дам думата на госпожа Сисил Киянге, а след това думата ще има докладчиците в Сянга. Сянка. Сред нас е докладчика Сянка на НП и вече е представители на комисията се присъедини към нас. И така, нека първо да изслушаме докладчика ни. Заповядайте, госпожо Киянге. Grazie Claude, grazie Presidente. Il eh, progetto di parere si focalizza... Благодаря, Клод е, това проекто становище е посветено на управлението на миграцията и мобилността. Това са много важни социални аспекти и аспекти на сигурността в отношенията между Европа и Африка в последните месеци е, правителствата предприемат усилия да намалят броя на мигрантите от Африка към Европа, но е, всъщност се оказва, че се променят само маршрутите, а не и бройката на хората т.е. не са били разгледани всички аспекти на този феномен, за който говорим. Всички международни организации, гражданското общество остават извън вземането на решения, а трябва да участват в него, за да можем да се преборим с основните причини за тези огромни мигрантски и бежански потоци. Трябва да установим причините, които ги карат да бягат. Това са бедност, война, насилие и така нататък. Като целевите страни трябва да имат по-добро сътрудничество, борейки се преди всичко с каналджиите и хората, които мамят тези мигранти и от друга страна подкрепяйки законните канали на миграция. Същевременно трябва да насърчаваме мобилността на хората в рамките на Африка, но и между Африка и Европейския съюз, защото двата континента имат общ интерес от е, отстраняването на феномена миграция от нашия живот. Защото ако управляваме правилно мобилността и миграцията, може да се окаже, че по този начин нашето общество се обогатява, става по-силно, развива се неговата демокрация. Много благодаря за всички предложения и сега с любопитство очаквам вашите коментари. Благодаря. Вие сте най-подходящия човек за това, защото вие толкова работите по въпросите, свързани с Африка и отскоро се занимавате и с партньорството Европейски съюз Африка. Госпожа Дати, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Както вече казах, тя, ще реши да Дати, което не може да присъства. Преди всичко реши да благодаря на докладчика за проект становището за да има един последователен текст, по който да се постигне съгласие на първо четене на първото заседание, докладчикът реши да се занимава единствено и само с миграционните проблеми. В този контекст наистина това трябва да бъде темата на това становище. И отново се повтаря, че не можем да намерим устойчиво решение на кризата с миграцията без активното участие на държавите от Африканския континент. Трябва да гарантираме възстановяване и изключване на споразумения за реадмисия, които да се изпълняват абсолютно стрикно. Необходимо е да се предложат по-добри условия на гражданите на континента. Обаче в становището липсва един важен момент. И това е борбата срещу тероризма, нещо, което трябва да бъде застъпено в този текст. Наистина тероризмът не само е значителна причина за миграцията, но също така това е пречка пред гарантирането на сигурността на нашите граждани. Развитието се свързва много тясно и е свързан много тясно с мира и стабилността. Обаче терористичните организации дестабилизират много държави, които и без това са били нестабилни. Болко Харам, например, се опитва да разруши това, което изграждаме. И виждаме, че тероризмът е едно глобално явление с огромни последици и за Европа. Затова докладчика Сянка призовава към силно сътрудничество в областта на обмен на информация за целите на борбата с тероризма. Също така борбата срещу финансирането на тероризма трябва да бъде много ясно застъпена в нашите двустранни отношения с Африка. И речи да дати очаква с нетърпение следващата среща между докладчика и докладчиците в сянка – представителя на зелените. Благодаря. Също искам да благодаря на Сесил за отлично подготвения документ, като а, подкрепя много от за, на, написаното в него. Разбира се, че имаме още няколко дни, през които ще внесем и допълнителни предложения за изменения. Това, което е важно да се каже в момента, е че не бива да обвързваме помощта за развитие с условия, свързани с миграцията. В никакъв случай. Освен това, трета точка за природните бедствия се споменават тук, но и измененията на климата трябва да се споменат. Понякога и те са причина за природни бедствия, макар че не винаги това е задължително. Понякога става въпрос за дълготрайни процеси, примерно години наред, суша, която принуждава хората да напуснат обработваемата си земя и да потърсят прехрана в големи градове или в чужбина и да предприемат и през океански пътешествия. Така че трябва да разглеждаме нещата в по-широка перспектива, а не да ги свеждаме само до природни бедствия. Другият въпрос, който е важен за мен е за законната миграция и то не само за хора, които са високо образовани или бягат от войни и военни конфликти, а и за хора, които имат някакво образование и биха искали или са принудени да отидат другаде в света, за да могат да се погрижат за семействата си. Това е важна група от хора. Тя съществува, трябва да ги имаме предвид. Тези хора така или иначе влизат в Европа, ако не по законен, то по незаконен път през Средиземноморието. Друг проблем, който трябва да се засегне е, са паричните трансфери за мигрантите. За мигрантите в момента е трудно да изпращат пари у дома си. Нещата се подобряват, но все пак все още има мигранти, които нямат лични документи, нямат статут и нямат възможност да изпращат пари в родината си. Също така по-сериозно трябва да обърнем внимание на младите хора. Всъщност Африка е единственият континент, в който няма проблема за старяване на за населението, което е свързано с различни фактори, епидемията от хив, спин, конфликти и прочие и прочие. Така че на този континент има страшно много млади хора, нещо, което е голямо предизвикателство за африканските страни и ние трябва да се съсредоточи, да съсредоточим вниманието си върху този проблем, а и африканските политици постоянно ни напомнят, че трябва да се занимаем с тези млади хора. Uh, господин Ван Орден. Благодаря, господин председател. Моля за извинение. Говорите в момента за стратегията Европейски съюз Африка, така ли? Да, точно така е, потвърждава председателя. Току-що обясних, че вие сте от комисията по външна политика. Да, но също така съм заместник член в тази парламентарна комисия, казва господин Ван Орден. Говоря от името на господин Вистесън, който е докладчик Сянка по това становище. За съжаление, той не може да присъства днес тук и той моли да бъде извинен за това. Така или иначе говорим само за едно становище, но се връщам назад към проначалния доклад и мисля, че има много пропуски и бихме искали да се заемам с това в тази комисия. Нещо древно. Парламентът предложи доклада за участие на Европейския съюз в Африканския съюз в мироопазващи миротворчески операции. Това случи през лято от тази година, но тук в това становище и в доклада изобщо не се говори за това. Това е нещо много важно от гледна точка на тази парламентарна комисия. Важният извод в този доклад беше, че няма устойчива програма за финансиране на капацитета на Африка за финансиране на мироопазващи миротворчески дейности в Африка така че Африка да може да извършва тези дейности самостоятелно. Също така стои много важният въпрос за противопехотните мини. Знаете, че това е един бич за африканския континент. Това е нещо, което пречи на развитието, нещо, което възпрепятства сигурността. Необходимо е да се посочи и този проблем. Да, споменава се корупцията. Правят се усилия да се говори за корупцията и на двата континента. Но при цялото ми уважение към Африка, аз си мисля, че мащаба на корупцията в Европа не може да сравни с мащаба на корупцията в много африкански държави. Не всички, но много африкански държави. Разграбването на националното богатство там е много важен фактор който води до обедняването, непрекъснатото обедняване в тези държави. Също така не се говори реално за един много важен фактор. Това е растежа на населението. Всъщност това не е растеж, това е експлозия. А ние не говорим и не искаме да говорим за повече дейност в областта на семейното планиране. Нещо, което би могло да допринесе за смягчаването на проблемите, но особено голям проблем е за тази парламентарна комисия е целият проблем с миграцията. Знам, че това е един деликатен въпрос, знам, че колегите са на най-различни мнения по тази конкретна тема. Можем да говорим за факторите, предизвикващи миграцията и да, до някъде това е отразено становището, но смятам, че трябва да възприемем много по-реалистичен и прагматичен, категоричен подход в Европейския съюз. Със сигурност целта трябва да бъде значително да се намали, ако не и да се прекрати изцяло масовата, неконтролираната миграция от Африка към Европа. Това задължително трябва да бъде наша цел. И не виждам никакви признаци за някакво мислене в тази насока, поне не в този текст. И виждам, че разделът за миграцията в този доклад, в това становище е изключително слаб. Според нас този текст и тази част текста не е достатъчно добре разработена. Необходимо е да се работи системно, в системно сътрудничество с държавите на происхода и държавите, които са основна цел на мигрантите. До някъде съм успокоен от факта, че някои от лидери на държави членки на Европейския съюз, Испания, Германия и също така госпожа Магерини на 28 август се срещнаха в Париж и предложиха някои нови идеи за центровете, известни като горещи точки, които да се разкриват в някои африкански държави, за да се реши този проблем с миграционните потоци, сигурността по границите и надлежните проверки. Мисля, че всички можем да пишем доклади за това колко всичко е чудесно, как всичко е справедливо и колко всичко е прекрасно, но това няма да ни доведе до никакви добри резултати. Повечето колеги в тази комисия няма да съгласят с мен, но независимо от това, смятам, че в този доклад има редица пропуски и трябва наистина много сериозно да помислим за това как да преодолеем тези пропуски. Председателят, благодаря. Ще дам думата на Европейската комисия, но разбирам, че вие имате редица предложения. Основната насоченост на становището на госпожа Кенге е управление на миграцията и това е един от приоритетите в становището на комисията Либе ние проведохме първи обмен на мненията с Европейската служба за външна дейност. Разбира се, госпожа Кенге ще отговори на вашето изказване, но ще помоля да го направи това в края на обсъждането първо дам думата на депутата, който поиска думата и след това Европейската комисия. Обаче в момента този депутат разговаря. Да, благодаря ви, господин председател. Благодаря. Смятах, че списъка за изказване вече е затворен, но искам да направя важно изказване по това толкова важно становище за нас като комисия Либе. Припомням на всички ни, че и проведохме миналата седмица много пространен дебат във връзка с една от държавите членки и най-различни оратори от политиката политически групи и полит подчертаха колко е важно да се ориентираме по общите ни ценности, демокрация, върховенство на закона. Те са основата на Европейския съюз. Те трябва да бъдат отстоявани и в Европейския съюз. Но в светлината на доклада смята можем да кажем, че трябва да направим максималното в взаимодействие с трети страни, като се опитваме да подкрепим мира, демократизацията и върховенството на закона и в трети страни, не само защото отсъствието на всичко това, че диктатурата, корупцията и така нататък от една страна води и до миграция, която стига и до нас друга причина за миграцията и мисля, че това е, тъй като това е доклад на ДВ, нека да говорим за това. Една от причините е бедност и липса на шанс да подобрат живота си. Много европейци през миналите векове са преминали през това. Сега го преживяват африканците. И мисля, че с този доклад трябва да гарантираме последователни наши политики в тази област, защото едно е да говорим за помощ за развитие, да подпомогнем финансово развитие в една, друга, трета страна, трета страна, но съвсем друго е да говорим за липса на перспектива. И все пак, е, нека не забравяме, че ние не подкрепяме е, всички тези дейности с други политики. Търговия, рибарство и така нататък. Така че като говорим за развитие, нека не забравяме в светлината на миграцията, аспектите са много. Трябва да преосмислим цяла група от наши политики е, в сътрудничеството с трети страни от Африка. По този начин можем да постигнем промяна, но това налага не само всички усилия от наша страна, но също така да привлечем международни партньори и да чуем и мнението на тези хора. Нека те ни кажат какво, как ще се подобри положението им. Председателят, благодаря Бригите. А, Мари Жестин, вие тук що дойдохте, знам, че сега влизаш в залата. Искаш ли да изкажеш, да вземеш отношение от името на ГОЕ? Първо да се извиня на Сесил. Участвах в заседание на друга комисията във връзка с преговорите в Женева и имаше и нарочно европейско представяне от страна на съвета на Европа, за това се забавих. Благодаря на Сесил за свършената работа. Чух отчасти казаното от Бригите и споделям нейното мнение. Това, което ме притеснява, че когато говорим за общи споделен интерес, нека не забравяме населението. Е, при от една страна преговори с африканските партньори, но нека ясно да подчертаем, че, как да кажа, не минаваме, не мерим с един аршин всички държавни и правителствени ръководители. Да трябва да отчитаме положението в страните и трябва да разглеждаме положението във всяка засегната страна. В момента оставаме до някъде с впечатлението, че европейските притеснения преди всичко е, са свързани с дебата за партньорство. Економически да. Създаване на партньорства в економическата сфера, вярно е. Аз не съм много съгласна да говорим за економическо партньорство с а, м, африканските държави, тъй като положението е различно в Европа и в Африка. А, трябва да отчитаме колко е важно всичко това и да отчитаме съответно и обективните реалности. А що се отнася до отражението върху миграцията, нека европейските интереси също бъдат взети предвид. А те са ясно заявени от правителства и държавни ръководители е, да насочим внимание към обективните факти така че ще внеса в изменения в този дух. Изменения с, Афри... а, извинявайте, партньорство с африканските държави, да, това е много сериозно изискване, но все пак Европейския съюз да поеме полагащата му се роля е, да се отчетат а, приоритетите, които, както знаете, обичам да наричам неоколониализъм. Да помислим за бъдещето на гражданите на Европа и африканските народи, да очертаем нещата, как да преодолеем ситуации, които ще доведат до катастрофа за бъдещите поколения, от което никой няма интерес. Председателят, благодаря. Преди да дам думата на докладчика, да, това е становище, но темата е изключително важна. Всички знаем какво значение се отдава на партньорството с Африка. Не искам е, да говоря от името на комисията, но е, вие позакъсняхте малко или ние почнахме преди вас, но да чуем вашето мнение специално по партньорството за миграцията. Ще говоря от името на външната служба. Аз съм Лакин Тас, отговарям за отдела с, работи с, за работа с Африка. Приветстваме проактивното участие на Европейския парламент в процеса на подготовката на тази среща на върха, особено имайки предвид неговото парламентарно измерение е, благодарим за и за доклада, който се изготвя от господин Понга. Очакваме с интерес и мнението на вашата комисия. Както знаете, е, основна тема на срещата на върха ще бъде инвестиции в младите хора. Но всички знаете, миграцията ще заеме подобаващо място. Про проекто становището уместно отбелязва принципите на солидарност, отговорност и други, които играят важна роля в светлината на миграцията. Това е част от процеса, от валета, както и от плана за действие, прият там. Хубаво е, че се отбелязват причините за миграцията за недостатъчното развитие и т.н. нататък. Важно е също така, че се отправя призив за ефективно сътрудничество, включително и като форма на борба с трафика на хора. Говорим за човешки живот. И не на последно място важната роля на африканската диаспора, която тя може да играе. Така че до тук ние възражения нямаме. Искам да отбележа, че и госпожа Могерини присъства на срещата, организирана от президента Макрон неотдавна по този въпрос, където отново бяха поставени на важно разискване отношенията с африканския континент. Благодаря. А сега да чуем и комисията. Искам да кажа, не сте длъжни. Ние вече чухме службата за външна дейност, така че просто ако желаете, вземете думата. Не сте длъжни. Така, Софи, ще се изкажете ли още веднъж по този въпрос? Накратко и... Извинявайте, че закъснях. Партньорството и помощта за развитие звучи прекрасно, но всички въпросителни, които съществуват, не бива да се забравят. Неодавна чуваме в медиите за много пари платени от така наречената бригада 48, една престъпна банда всъщност, и мисля, че ние забелязваме една тенденция на всякакви такива организации да заместват политиките в областта на убежището и миграцията в съвършенно различна рамка, включително и за парламента. Всъщност нашата роля никаква е няма тук. Така че Нека не, не говорим само за партньорство, но и за всичко, което го съпътства, какъв контрол се упражнява върху да изхарчените пари, да речем 90 милиона евро за обучение на граничната охрана в а, Либия за, за спазване на човешките права. Но кой следи е, как е, се използват тези пари, защото знаем, че никой не смее да влезе в територията, контролирана от тези банди. Така че за какво отиват тези пари? Или тези милиарди е, евро изпращани в Либия. И това не за първи път нашия приятел Берлускони а, е, сключи сделка с господин Кадафи, което не беше най-съвършената сделка. Мисля, че въпросът е много важно. Милиарди евро се влагат в нещо, за което ние не знаем какъв е резултата, как, какво е значи това за човек човешките права. Може би има по-добър начин да използваме тези пари за нашите съграждани, вместо да потъват милиарди в Либийската пустиня. Председателят. Бих искал да благодаря за това, че ни напомнихте края на този важен дебат. Това може да бъде само едно становище, но преди да дам думата на госпожа Киенге, искам да кажа, че е важно да кажа на колегите от Комисията по външни отношения, че сме много недоволни от процесите, които се развиват при преговорите с Мали и с Афганистан. Виждаме, че нашите приоритети, нашите правомощия се изтласват на периферията. Ние искаме активно да участваме, защото господин Ван Орден правилно каза, че ние имаме редица правомощия и те трябва да бъдат зачитани. Благодаря ви, госпожо Интвелт, че ни напомнихте за това, което не чуваме другаде. Искам да ви напомня, колеги, че становището се отнася до мобилността, управлението на миграцията, е мобилността. Това обаче е ефемизъм. И като навлизаме в подробностите, навлизаме и в повече затруднения и потенциални проблеми. Мисля, че госпожа Кенге, като докладчик, има голям опит, е, свързан с Африка. И тя знае точно до каква степен трябва да сме категорични и настойчиви. Трябва да обмислим, да анализираме как да задълбочим нашия дебат и това становище, що се отнася до нашите взаимоотношения, включително и взаимоотношенията ни с Европейска комисия и Европейската служба за външна дейност. Виждаме, че нещата много бързо се променят в тази сфера. Знам, че тази задача е огромна за вас, Сесил. Ако искате да отговорите на конкретните изказвания, сремете възможност, но също ви очакваме от вас да ни дадете представа за общата насока. Заповядайте. Благодаря, Клод. Първо благодаря на всички колеги за изказванията и представените мнения. Честно казано, много от тях ще могат да влязат в документа, защото са много важни и обогатяват становището. Стана въпрос за реалистичен подход. Искам и аз да го приложа. Не е реалистично да смятаме, че можем да блокираме феномен, който има историческа структура. Трябва да се изправим очи в очи с този факт. Разбира се, че подходът трябва да е реалистичен и холистичен. Тук в комисията сме обсъждали този въпрос. Имахме и резолюция може би именно върху тази предварителна работа трябва да стъпим, защото именно холистичният подход е много важен за управлението на миграционните потоци. А ние като специализирана комисия по човешките права сме длъжни да се съсредоточим върху някои специфични аспекти. Вече стана вре дума във връзка с тероризма. Това е втората точка и е, т.е. тероризма се споменава в третата точка. Това е важен, е, така, важна причина за миграцията, но трябва да подхождаме глобално. Не бива да задълбаваме в отделни конкретни проблеми, като тероризма, например. Е, това само ще ни разсей, ще отклони вниманието от целта на този доклад на това становище. А, преждеговорившите казаха много неща, които аз поделям до голяма степен. Аз също смятам, че трябва да се занимаем с специфичните аспекти, да ги разглеждаме на преден план и да не отклоняваме вниманието. Благодаря ви, Сесилия. И така, Крайният срок за внасяне изменения е петък, 8 септември. Ще гласуваме в комисията Либе на 28 септември. Много благодаря за подробния дебат по изключително важния въпрос. Това е изключително важен за нас въпрос. Нищо, че става дума само за становище. И така, колеги, в момента е 16 и 30 и ще направим пауза до 16.40, когато ще започнем гласуването. Моля ви, бъдете точни, бъдете тук в 16.40 и моля, подгответе вашите електронни карти за гласуването.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 Okay, Уважаеми колеги, ако сте готови, е, нека да пристъпим към гласуването от днешно проекта за решение за Фенира фенилакриламид. Е, докладчика ще желая ли да направи изказване? Очевидно не. Е, така че да гласуваме. Моля, гласувайте по електронен път. Обявявам начало на гласуването. Just indicate with your hand. Ако не носите карта, моля, дайте знак с ръка. Е, госпожа Лопес Агилар ще бъде взета, взе, гласът и ще бъде взет предвид. Край на гласуването. 33 гласували, 32 за, няма против, едно въздържа, е, въздърж, един въздържал се. Поздравление на докладчика, с което приключваме и гласуването. We just take a pause, colleagues, until six... До 16.45 е, молям да изчакаме колеги, за да пристъпим към точка 7 за срещата с господин Аврамополос. така че почивка до 16.45. Много моля, не напускайте залата, за да можем на време да започнем с последната точка от дневния ред. Уважаеми колеги, благодаря ви много за вашето присъствие днес. Приключваме работата ни този следобед с много важна точка от дневния ред. Ще участва господин Аврамопол, член на Европейската комисия, както и господин Гърков, директор на Агенцията за оперативно управление. Много благодаря на господин Аврамополус за неговото внимание към тази тематика по силни и по-интелигентни информационни системи за границите сигурността. Много ви благодаря, Димитрис, за вашата дейност в тази сфера. Благодаря ви, че ще се изкажете днес пред нас. Като увод, колеги, искам да ви кажа, че тази информационна точка от дневния ред е следствие на оповестяването страна на Европейската комисия на съобщението е за по-силни и по-интелигентни информационни системи за границите и сигурността. Нашата комисия се занимава с тези информационни системи нееднократно. Ние работим по поредица законодателни предложения по информационни системи, системата за влизане и излизане, ТИАС, ШИС, Евродак, ЕКАЛИС. но обсъждаме и бъдещата ситуация с информационните системи и работим също така, като наблюдаваме дейността на Експертната група на високо равнище по информационни системи, оперативна съвместимост, разбира се, това са много специализирани въпроси за нас, но ние осъзнаваме, че те са изключително важни. Преди всичко за мен е огромно удоволствие да ви приветствам, Димитрис, за да можем да обсъдим най-належащите, най-актуалните въпроси в тази тематика. И също така ще дам възможност и на господин Гърков да сподели своето виждане за сегашната ситуация. Благодаря ви, колеги, за това, че дойдохте, тук на нашето заседание, намерихте време. Димитри, се заповядайте, представете ни актуална информация по тази важна тема. Заповядайте. И разбира се, добре е дошъл отново при нас. Добре е дошъл в нашата комисия. Това мога да кажа и на всички. Добре е дошли на работното място след лятната почивка. Знаем, че предстоящите месеци няма да са лесни, но преди всичко искам отново да благодаря на комисията Либа и на вас, господин председател, за това, че ни поканихте на тази много важна среща днес. Много се радвам, че започваме новата работна година с това обсъждане. Ние продължаваме да работим върху нашата политика и ще се срещаме много в бъдеще, убеден съм в това, но днес посвещаваме нашето обсъждане на най-последните новини в нашата дейност. Тя е свързана и с оперативната съвместимост на информационните системи и също така предложението ни за укрепване на Еолиса, нещо, което е много тясно свързано с основната тема. Разбира се, не можем да загърваме огромното значение на значението на информационните системи за дейността на правоприлагащите органи, службите за разузнаване. Тези информационни системи са абсолютно необходими, за да можем да преодоляваме, да се борим срещу предизвикателствата на днешния ден, свързани с заплахите за сигурността и да отговорим на очакванията на нашите граждани. Ние създадем, трябва да създадем условия укрепващи доверието и трябва да създадем условия държавите членки да покажат това доверие. Без този важен елемент никога няма да постигнем истински, реален съюз за сигурност. Терористичните нападения в Барселона, Турко, Лондон, Стокхолм и Берлин показаха, че несъмнено че някои от тези туристични актове биха могли да бъдат предотвратени, биха могли да бъдат спасени хора, живота на много хора, ако имаше по-ефикасна и по-действена система за обмен на информация. Много е важно също така съответните органи да гарантират този обмен на информация. Това вежи и за граничните органи и за други правоприлагащи органи. Става дума и за Прюмското споразумение, и за Шенген, и за много други актове на Съюза. Ние сега финализираме системата ни за регистриране на данните на пътниците. И винаги призовавам всички държави членки изцяло да използват и пълноценно да използват възможностите на всички тези системи. Ние подпомагаме държавите членки с финансиране, експертни знания, умения и примери за най-добра практика. През миналата година, предвид извлечените полки от терористичните атаки, виждаме, че се увеличава стабилно използването на тези системи, особено Шенгенската информационна система но трябва да се направи много повече. И когато казвам повече, нямам предвид повече от гледна точка на количеството. Не смятаме, че трябва да се увеличава брой на информационните системи. Имаме достатъчно такива системи. Трябва по-добре да се използват вече работещите системи и трябва да запълним пропуските в структурата на тези системи в Европа ние внесохме пакета от предложения за укрепване и подобряване на Шенгенската информационна система. Това стана през декември миналата година и знам за това, че напредва работата на господин Коелю по тази тема. Ние също така предлагаме нова система за влизане и излизане. Тя изцяло ще модернизира нашето управление на външните граници. Тук искам да благодаря на господин Диас Демера и екипа на докладчиците в Сянка за споразумението, постигнато със съвета и с нетърпение очаквам окончателното приемане на това досие през октомври. Предложихме нова система ETIAS, Европейска система за информация, разрешаване на пътуването за да позволи високотехнологично проследяване и скрининг на лицата, които пътуват без визи в Европейския съюз. По този начин добавихме още един фрагмент в мозайката, защото до този момент нямаме такава информация. Знам, че госпожа Гал и вие всички работите много усърдно по това досие и искам да ви призова настойчиво да се придвижвате бързо към одобряването на това досие. През юни тази година също така внесохме предложение за европейска система за данни от свидетелствата за съдимост на граждани от трети държави, за да можем да се борим по-ефикасно срещу трансграничната организирана престъпност и тероризма. Сега за оперативната съвместимост. Съвместното съществуване на сега действащите предлаганите системи не е достатъчно само по себе си. Каква е ползата от всички тези системи, ако те работят в изолация, ако те не осъществяват контакт помежду си? Информацията трябва да бъде оперативно съвместима. Това въже и за информационните системи. Тези системи трябва да бъдат свързани и на национално, и на европейско ниво правоприлагащите органи, разузнавателните служби, граничната полиция. Всички тези органи имат нужда от точна информация от всички информационни системи, за да взимат правилни решения в подходящия момент. Оперативната съвместимост също така трябва да решава проблема с ограничения достъп на правоприлагащите органи до системи, информационни системи, които не са свързани с правоприлагането. В момента този пропуск пречи да се разследват, да се възпират или да се преследват по съдебен наред. много престъпления. Необходимо е да има оперативна съвместимост между информационните системи и това вежи и за системата за влизане и и излизане, Евродак, ШИС, ВИС и други системи. През 2016 година експертната група обмисли този въпрос и предложи различни варианти на оперативна съвместимост. Бяха разгледани, анализирани сегашните и бъдещите системи, Европол, Интерпол, техните бази данни, Прюм и информационните системи на други институции, за да бъдат попълнени празнотите в дейността на информационните системи. Беше потвърдено, че трябва да предложим нов подход към управлението на сигурността и границите, в която всички централизирани системи на Европейския съюз следва да бъдат оперативно съвместими. И това е осъществима при пълно зачитане на основните права, особено защитата на личните данни. Това е от ключово значение. Ние подчертахме, че отделните системи следва да отчитат принципа за необходимост и пропорционалност. Те трябва да имат конкретни разпоредби и конкретни правила за това, кой има право на достъп до данните – също така въжи и принципа за ограничаване на целите на използването на данните и много други важни правила. Искам ясно да заявя, ние не създаваме система, която да служи като голям брат. Оперативната съвместимост не трябва да се разглежда като заплаха за основните права. Тъкмо обратното. Оперативната съвместимост служи за да опазва нашите основни права за безопасност, сигурност и мобилност. Това е благоприятна възможност да се предложи по-надежна, по-своевременна защита чрез много по-съвремени системи, които управляват информацията. Но предпазните мерки за защита на основните права са от съществено значение и ние трябва да гарантираме тяхното запазване при по-нататъчната ни работа. Това също така означава, че Агенцията по основни права и Европейския надзорен орган защита на данните активно участват в цялата тази дейност. Експертните заседания вече започнаха през юни в съвета с цел да се стигне до общо разбиране за необходимите стъпки за гарантиране на оперативната съвместимост на всичките ни системи до 2020 година. Убеден съм, че до края на тази година ще можем да внесем едно сериозно предложение, за да се постигне оперативна съвместимост на нашите информационни системи. Искам също така да благодаря на господин Гърков и неговия екип на цялата агенция Юлиза за нейния принос в тази дейност за прекрасната работа, извършена до сега. Е Олиза е крайъгълният камък на нашата дейност по оперативната съвместимост. Агенцията вече има решаваща роля при управлението на сега действащите информационни системи, Шенгенската и визовата информационни системи и бъдещите системи, като системата за влизане и излизане или ETIAS, когато, разбира се, те бъдат одобрени. За това през юни внесохме предложение за преразгледан мандат на агенцията. Там се отразява важната роля на агенцията при гарантирането на високо качество на данните. Също така агенцията ще бъде домакин на новите информационни системи и ще трябва да изпълнява конкретни задачи, свързани с оперативната съвместимост. Почитаеми депутати, уважаеми колеги, за да се гарантира сигурността на нашите граждани, трябва да доведем до максимум ползите от информационните системи. Трябва да гарантираме това, че работещите в правоприлагащите органи, работещите в граничната полиция имат необходимата информация в необходимия подходящия момент. Обеден съм, че Еолиса ще внесе, ще даде своя принос за тази цел и разбира се, очакваме и вашия принос към това наше предложение. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря ви, господин комисар. И сега ще изслушаме господин Гърков. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да участвам в този толкова важен дебат, както господин еврокомисарят вече подчерта. Като начало нека да спомена, че има промени в областта правосъдие и вътрешни работи. Първо, ние сме напълно зависими от информацията и обмена на информацията. Има бързо сближаване между вътрешна сигурност, управление на границите и управление на миграцията. За това няма да разработваме в групи такива системи. За това ще кажа, че държавите членки и други заинтересовани от отчитат сериозни нови възможности и шансове за по-ефективна работа на ефективните системи, използвани на европейско ниво. И едновременно с това е насъщно необходимо по-добре управление на данните с оглед на вътрешната сигурност на ЕСА. И все пак, пределно ясно трябва да бъде, че оперативната съвместимост не е заплаха за основните права. Напротив, тя дава допълнителни гаранции за защита на личните данни което е много важно, защото тук не говорим за сливане на бази данни или предоставяме всеки му достъп до всякаква информация. Говорим за ефективност, говорим за ефективно използване на информацията, използвана, е, събирана в широк мащаб днес и в бъдеще. Така че Еолиса още в процеса на работата на групата на експерти на високо ниво отбеляза редица задачи, които предполагат по-нататъчно проучване на възможностите с цел да предложим най-добри технически решения, за да стане оперативната съвместимост факт. Например, приключихме работата по споделената информация за биометрични данни от 27 юли приключихме. През октомври ще бъдем готови да обобщим резултатите от първия етап. Целта е архитектура, която да даде повече сигурност и по-голяма ефективност пълно съответствие с и регламента за защита на личните данни и тяхното наблюдение. Наближава края на нашата работа, ще бъдем по-гъвкави, по-бързи, с цел да обобщим е, статистически доклади, анонимизирайки данните. В края на месеца очаквайте резултата от първия етап на това проучване с предложение на, за е, идеи, които ще бъдат предоставени на вашето внимание през идните месеци. Току-що комисията започна проучване за общите регистри на данните заедно с Еолиса се очаква да приключим до края на декември. Много се работи и в областта на защита на личните данни. в момента работим по въпроса. В заключение, оперативната съвместимост предлага широки възможности за повече вътрешна сигурност и по-добро управление на границите страните в Европа. Нашата задача е да продължим да работим по този въпрос. Готови сме да поемем нови задачи в съответствие с новия мандат в областта на оперативната съвместимост и по-активен обмен на данни в Европа. Благодаря, господин Гърков, казва председателя. Колеги, откривам дебата. Доста заявки за изказване има. Радвам се е, на вашия интерес и вашето присъствие. Моля, две-три минути. Първо, извинявам се, че не можах да участвам в началото на дебата, но присъствах друга комисия. Благодаря за докладите относно оперативната съвместимост на нашите е, системи за е, информация. Както знаете, ЕНП не само подкрепя, но и смята това е за приоритет, включително и като част от превенцията на терористични нападения. В момента смятаме, че трябва да имаме по-добра координация с цел по-добро предоставяне на информация и на гранична охрана, и на правоохранителните и правоприлагащите органи така е важно да имаме регистриране в едни и същи бази данни. И накрая системата вход-изход ни отвежда в правилната посока. За оперативната съвместимост вземам повод от подробните от последните ви е, думи. Нека чуем нещо повече. Достатъчно бързи ли сме? Как парламента може да ви помогне? Съгласна съм с колегите, които се застъпват за защита и зачитане на всички права и свободи. И в края на краищата каза го и комисията. Мисля, че ние трябва да отбележим напредък по този въпрос. Гражданите го очакват от нас. Госпожа Зипел. Благодаря. Нека повторя с думи прости дали разбрах. Значи положението е следното. Днес полицейски служител търси конкретна информация, отваря база данни, за които има достъп. Затваря базата данни, влиза във втора база данни, пак разрешени за него информация, затваря след това трета и прочие и прочие. Така че оперативната съвместимост ще ще спести тази сложна система за събиране на базите данни и с едно кликване ще има достъп на, до цялата информация, до която е допуснат съответния полицейски служител. Звучи добре. Добро е, че имаме и гаранции, но оперативната съвместимост не съществува сама за себе си. Тя зависи от базите данни, с които разполагаме. И понякога ми се струва, че преди да пристъпим към този вид оперативната съвместимост, ние се опитваме да събираме все повече данни, давайки достъп до все повече хора на тази, до тази информация така че всеки в крайна сметка да има по-широк достъп до информация. И още един въпрос относно различните бази данни. Понякога сме склонни да говорим, нуждаем се от повече данни, отколкото в една база данни, иначе се отварят вратички. Но как точно да решим? Има ли празноти, ако не използваме наличната информация. Така че оценката на прилаганите мерки някак си куца. Затова понякога имам чувството трупаме данни, вместо да наблягаме на качеството им. И още нещо, вие го казахте за пие системата PNR. Нека не забравяме е, решението на съда по този въпрос. За конкретен текст е, специално за споразумението с Канада, ние смятахме, че нещата не са изрядни. И много сходен текст откриваме и в европейския регламент. Така че след като държавите членки не са се втурнали да прилагат ПНР, дали да не почакаме да се вгледаме в детайлите, да разгледаме още веднъж текста, е, преди да сме пристъпили към изпълнение, вместо след това да ни кажат, че не работим както трябва. Мисля, че доброто законотворчество го изисква от нас. Председателят, благодаря и благодаря за спазването на регламента. Сега Софи Твелт. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам ясно да заявя моята позиция. Аз съм много категоричен поддръжник на споделянето и обмена на информация и оперативната съвместимост. Аз призовавах към задължително обменяне на информация, но това беше отхвърлено от НП и от държавите членки. Това, което сега чух ми напомня това, което, например, инструкторите в фитнеса ви говорят, когато ви обещават прекрасно тяло – бих искала да чуя нещо по-реалистично. Искам да чуя повече не само за благоприятните възможности, но също така и заплахите. Искам също така да разгледам въпроса с прозрачността. Всеки път, когато като Европейския като Европейския парламент сме помолени да одобрим почти автоматично предложение на Европейската комисия, обаче искаме да разберем нещо повече, вие затваряте вратата пред нас. Например, по регистър с данните на пътници задавах въпроса. Вие финансирахте с много пари, над милиард евро, националните системи за регистрационните данни на пътниците. Добре, но аз бих искал да попитам Европейската комисия за формулярите за оценка, възоснова на които се разпределят средствата. Ви ми отказахте. Европейския омбудсман категоризира това като лошо администриране. И това е нещо много сериозно. Затова не искайте от нас подкрепа, когато вие не давате възможност на нас, Европейския парламент, да упражняваме абсолютно разумен контрол. И не ни казвайте как всичко това ще бъде абсолютно в съответствие с исканията за личните данни и нататък. Чухме всичко това, прекрасно е, но аз отдавна знам, че обикновено вие, да, провеждате консултации, но след това абсолютно пренебрегвате това, което ви казват при тези консултации и Агенцията за основни права и Европейския надзорен орган за защита на данните. И последния ми въпрос. Аз казах, аз съм категорично за това да се обмени информацията, но какви са предпазните мерки за гражданите? Конкретен пример. Тази седмица в Нидерландия установихме, че данъчните органи незаконно и умишлено съхраняваха милиони регистрационни табели на автомобили. В много случаи това е било свързано с неточни данни за гражданите и се оказа, че това са данни, които незаконно съхраняват, не са точни и тези данни сега могат да се очакват да бъдат достъпни в цяла Европа. Аз съм за обмен на информация, но винаги казвам, че трябва да има и достатъчни предпазни мерки и искам точно за това да чуя малко повече. Благодаря, Яна Олбрехт. Ян Олбрехт. Благодаря преди всичко искам да ви благодаря за това, че сте тук и за това, че ни споделихте каква е актуалната ситуация с работата. С нетърпение очаквам нашите обмени на мнения и разбира се, трябва да се съсредоточаваме върху това да можем и юридически, и практически, и технически да осъществяваме това, по което сме постигнали съгласие, например, в сферата на информационните системи, на Европол, Шенгенската информационна система и други системи. Много често обаче сме наблюдавали, че обменът на информация по по, по който постигнахме съгласие, що се отнася до контактите между държавите членки, не се извършва надлежно че има информация в информационните системи, които не трябва да бъдат там тези данни и също времено, че информацията не се обменя. Няма смисъл да се трупа се повече и повече данни и после те да не се използват надлежно по предназначение. Освен това, предложението за засилването на правните възможности да бъдат взаимосвързани системите и да се извършва обмен на информация между тях, според мен това трябва да се ограничи до, до това, което ще засили възможностите за проверка в различните системи едновременно. Тоест, да може да правите проверки не в системите една след друга едновременно. Това ще спести време. Всички ще се съгласят с това, че тази възможност трябва да бъде заложена. Но що се отнася до взаимната свързаност на системите, аз не смятам, че това ще служи за целите на защита на данните, защото тук се променя и предназначението на различните системи, нещо, което не трябва да се допуска. Трябва да сме много внимателни и предпазливи тук. Да, разбира се, добре е да се засилят възможностите на това, което вече е възможно от правна гледна точка и по което е постигнато политическо съгласие и трябва да се подобрява всичко това. Бих искал също така да продължа с това, което тук вече прозвуча. Има много решения на Съда на Европейския съюз и наскоро имаше решение за това какво е пропорционално за целите на съхраняване и обработка на лични данни за целите на сигурността. Линията на съда при всички тези решения, като се започне от решението за съхраняване на данни от 2014 година и решението за споразумението между Европейския съюз и Канада за регистрационните данни на пътниците, линията е абсолютно ясна. Съхраняването, събирането на лични данни на всички граждани за дълго време не може да се обосновава с широк мащаб, с голям мащаб, винаги трябва да има конкретни обосновки, когато има подозрения за престъпна дейност или повишен риск. Също така ние разбираме, че трябва оперативната съвместимост да работи за подобряване на действащите системи и не може да допускаме да действат системи, които не отговарят на законодателството. Например, за споразумението между Европейския съюз и Канада. Там има разпоредба, че трябва данните за пътуването се заличат, ако не са необходими, т.е. ако лицето вече е завършил своето пътуване. А сега се въвежда система на Европейския съюз за влизане и излизане. И в тази система няма никакво указание, както и в системата за регистрационните данни на пътниците, няма никакво указание, че ще се заличават данните на пътника след приключване на пътуването. Това е огромен проблем и той трябва да бъде решен и искам да ви помоля за това. Благодаря, Мария Кристин Вържия. Благодаря. Припомнихте, господин председател, че ставаше, става дума за интелигентни граници. Аз винаги се затруднявам с такива изрази. Не знам какво значи интелигентни граници и не съм убедена, че техниката придава интелигентност на цялата система. Господин Еврокомисар, казахте, че е, не, не, не става за това, което вие наричате Биг Бодър. Слушам ви и все пак за не виждам равнопоставено третиране. За мен тук става дума за няколко текста, с които ние се занимаваме и всички те са в една и съща посока. Да се повиши сигурността, разбира се, да, европейската сигурност, сигурността на гражданите е важно, но все пак да не забравяме и основните права не знам кой вече кой каза, че става дума за Тексас технически, експ, който е техни, е експертен и политически, но Техниката не бива да се отразява на техническата гледна точка, а тя се обърква все повече. И, колеги, нека внимателно се вгледаме в, тази, в тези текстове. Става дума за една цяла амалгама във, от е, изрази във връзка с терористи, тероризма и миграцията. Говори се и нека да припомня, че последните терористи, извършили сериозни актове в Европа, бяха европейски граждани, не чужденци. Е, например, за ЕТИАС. Това е документ, европейски документ за пътуването, система с цел да се отбележат а, европе... неевропейски граждани, които, не се... които пътуват безвизово. Но се нуждаем от по-голяма информация за това, кой е титуляр на визата, е, на визи, едновременно с това. И едновременно с това имаме разминаване когато се поискат санитарни данни, да речем. Какво означава това? За мен това е проблем. Отново за ATS. в а, защо Фронтекс, а не Еолиса да управлява ЕТАС? Защото Еолиса е гарант за системата. Защо това е изключение специално за ЕТИАС и Фронтекс? Още нещо. Раз, развитието на ШИС. Защо защо, без да сме направили реална оценка, да променяме 6, и защо да се създава нарочен акт за политиката на връщане, без да дадем дължимото на правата на е, засегнатите хора. Сигурност на европейските граждани, да, но не на всяка цена. Събират се все повече данни и то за все по-дълъг период. Е, и ето, че основните права се подценяват, включително и защото зад текста, който сме приели, някакси не откриваме а, същността, обвита в много, сериоз, много е, е, технически термини. Но дори да искаме да бъдем оперативни през 2020 година, все пак сега е 17 година, имаме време за сериозна оценка преди да се вземат решение. Нека накараме държавите членки да поемат своята отговорност. Разбирам, че е, е важно да защитим границите, европейските институции, специално комисията трябва да осъществи законотворческа дейност и все пак държавите членки ще бъдат изпълнителите. И много добре знаем знаем как те прилагат или да бъдем честни, по-скоро не прилагат тези изисквания. Искам да бъдем наясно и да чуем ясно имена. Кои са държавите член, които не зачитат европейските права? Лора Ферара. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисар Еврамополо за това, че дойде при нас. Аз съм твърдо убедена, че е изключително важно да се подобри оперативната съвместимост на информационните системи и да има повече обмен на информация. Настояваме за това отдавна. Ето защо сега се радвам, че комисията най-сетне излиза с предложение за увеличен обмен на данни. Ще бъда съвсем кратка. Искам да попитам как точно ще станат нещата. Можете ли да кажете от сега как точно ще изглежда тази оперативна съвместимост на информационните системи? Някаква хиперструктура ли ще се създаде? Допълнителна база данни, в която ще влизат всички резултати от обмена на информация? Или пък става въпрос за някакъв технически механизъм за създаване на връзка между съществуващите пази данни. Важно е да знаем това. защото се занимахме с Евродак, с регламента Дъблин и видяхме, че ако трябва да се обменят е, данни, първо трябва да се пристъпи към справка в отделните бази данни, което всъщност е търсене на игла в купа с едно, тъй като няма достатъчно оперативна съвместимост между държавите членки и техните информационни системи. Много често административни, бюрократични причини или недостатъчно доверие или прекален скептицизъм водят до това, че се нарушава обмена на данни между държавите членки. Затова искам да ви попитам конкретно и на практика как ще изглежда оперативната съвместимост, в какво ще се състои и колко ще струва една такава нова платформа или механизъм. Благодаря. Следващия оратор има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, комисар Аврамополос, за вашите много интересни думи, които казахте в уводното си слово. Благодаря ви и на вас, господин Гърков. Мисля си, че обмена на информация между различните бази и данни е абсолютно необходимо нещо. Не можем да си позволим това хората, които работят на място, служители с правоприлагащите органи, да не разполагат с необходимата информация. И имам следния въпрос. Седмия доклад за напредъка, посветен на Съюза за сигурност, споменам факта, че доклада на експертната група показва необходимостта на съразмерността на данните, но също така е, че е необходимо да се отчита пресичането на границата от всички лица, включително граждани на Европейския съюз. времено се говори и за хора, за които са подадени сигнали за да могат да се проследят пътуванията на тези граждани на Европейския съюз, които, за които има подозрение, че те могат да участват в терористични дейности. В светлината на проблемите с сигурността и в светлината на проблемите за сигурността, които идват от гражданите на Европейския съюз, някои граждани на Европейския съюз, е нещо, за което и комисията говори и за това искам да задам следния въпрос. Кога смятате, че ще се постигне оперативна съвместимост от техническа и административна гледна точка? Е, спич which... И, както и госпожа Ферера каза, коя държава или кои държави не искат да извършват сътрудничество и защо? Не бихте ли могли да ни кажете това? Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Въпросът ми е към господин Гърков, всъщност. Предполагам, че тук за всички нас е важно не само да изслушаме едни такива общи политически изявления, но Еолиса е един вид техническа лаборатория за Европейския съюз. там се реализират на практика всички тези общи принципи, които ние тук формулираме заедно. И за това тук прозвучаха и някои по-конкретни въпроси, свързани с сигурността Моят въпрос е следния. Господин Гърков каза, че оперативната съвместимост не подкопава защитата на личните данни, а обратно, обратното оперативната съвместимост подпомага защитата на данни. Това е много важно изявление, но добре би било вие да ни посочите как точно това се случва. Ще кажа две неща. Първо, в разпоредбите на правото се изисква извършване на анализ на риска. Искам да ви попитам, извършихте ли анализ на риска и как ще ни опишете, кои са основните рискове, които определихте в този процес на реализацията на оперативната съвместимост? И вторият ми въпрос. Когато установявате рисковете, вие казахте, че извършвате консултации с Европейския орган за защита на данни. Кои са конкретните въпроси, които обсъждахте и как работи това сътрудничество? Благодаря, госпожа Свинберг. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Аврамополос за това, че ни отдели време. Да, да имаме по-интелигентни и по-дееспособни информационни системи е нещо много хубаво. Изцяло подкрепям това. Съгласен съм с казаното за необходимостта от подобряване на синхронизацията между системите. Що се отнася до Big Brother, до това, което се каза за Big Brother, все пак живеем във времена, в които за нас е важно да има известно наблюдение. Аз лично нямам какво да крия и за мен не е никакъв проблем, е, че ще ме снимат, когато си зареждам колата с бензин или когато тегля от е, банкомата пари. Необходимо е да има такива данни. А системата за е, данните за пътниците PNR е добра. Питам се кога ще влезе в действие защото това е важна крачка и то в много правилна посока. Често обаче тъкмо лицата с терористични намерения не влизат в страните ни по въздух. Джихадисти, нелегални иммигранти минават през границите и то не точно през пунктовете на Европа. Ние нямаме представа кой влиза в Европа в момента, за това нека да започнем да си пазим по-добре границите, защото за какво ни е и най-добрата информационна система, ако терористите влизат в страната, а много от терористите пък са а, граждани на страни членки на Европейския съюз, така че техните данни няма да ги има в ПНР. Тъй, че трябва да подобрим контрола, иначе не може да постигнем нищо. каз, значи, от ноември държавите членки, които имат вътрешни проверки по границите, трябва да ги отменят и после. Госпожа Чиничи има думата. Господин председател, искам да благодаря преди всичко на господин комисаря и на господин Гърков за това, че ни отделиха време и че направиха своите изложения по тази изключително важна тема. Не веднъж съм казвала, че сътрудничеството и обменът на данни са от изключително значение, най-вече за политиката на сигурност. Затова смятам, че е добре да се подобри оперативната съвместимост между информационните системи. Но ще ми позволите едно по-общо разсъждение или по-скоро въпрос – Господин комисаря спомена взаимното доверие между държавите членки, което през последните години и месеци малко се подобри, може би именно вследствие на терористичните атаки, които преживяха някои от страни, от които стана ясно колко по-тясно сътрудничество трябва да има. В определени отношения обаче все още има дефицит. Има дефицит на добра воля за обмен на информация. Затова оперативната съвместимост е твърде важна. Да има един европейски портал за събиране на данни. Аз си представям нещо подобно портал с лесен достъп до всички е, участващи страни, т.е. правоохранителни органи, органи по сигурността и прочее и прочее. Е, та това ми е въпросът е, за може ли оперативната съвместимост между информационните системи да се превърне в тема, която да накара държавите членки да използват по-добре съществуващите бази данни, разбира се, при условие, че нарасне, нараства доверието. Знам, че в това отношение има проблеми, знам защо е имало до сега недостатъчен обмен на данни, но какво можем да направим друго извън предоставянето на ресурси или обучения. Защото целта ни в крайна сметка е действаща оперативна съвместимост. И въпросът ми към господин Гърков. Вие основателно посочихте, че чрез оперативната система а, се постига по-добро управление на границите, по-добро управление на вътрешната сигурност и прочее. Та, да. Важно е, да се, важно е обаче да се гарантира неприкосновеността на личната сфера, на личното пространство на а, лицата. И с оглед на миграционната вълна, можете ли да кажете нещо по отношение на резултатите, които бихме постигнали чрез а, оперативно съвместими системи за обмен на данни. И сега съвсем конкретно за ресурсите на Еолиза. Ние ще работим по този въпрос. Аз съм докладчик в Сянка от името на нашата политическа група. Но като казвам ресурси, не мисля, са, не, нямам предвид само економически такива. Достатъчни ли са ресурсите за изграждане на ефективна система? И ако не, как могат да бъдат преразгледани и адаптирани те? Благодаря. Ана Гомеш. Благодаря. Аз също ще започна с думи на благодарност към господин Еврокомисаря и господин Гърков за присъствието и информацията. Моите въпроси всъщност е, се отнася до опер... оперативността, дееспособността и оперативната съвместимост, но основно оперативните действия на Еолиса, защото а, когато се говори за защита на личните данни, ограничаване на достъпа до тях, наистина ще има връзки с системата, без да имаме чувството, че големи сме непрекъснато подзоркия поглед на бир Брадър. И ако все, как, все пак нещата се градят на политически, а не а, ам, технически въпроси. Да си припомним Барселона. Беше казано, че е, а, не е имало достъп до информация за терористите и тяхната организация провела атаката. А, е, а, е, други държави членки и Европол са имали информацията. Защото това това е големия проблем. Съществуват политически бариери и в държавите членки, и между тях. И това се отнася до е, обмена на информация. Същото е с ПНР. Прощавайте, господин еврокомисар, но държавите членки е, е, така обругаха парламента, че не приемаме ПНР, сега се бавят да го прилагат. И знаем, че ПНР, регламента, има огромни пробойни, не бих казала дори вратички. Когато говорим, например, Например, няма ги чартерните полети, не защото ние не сме го предлагали, и освен това частните полети. Всеки саудитски принц или не принц може да тръгне и да лети до нашата ривиера, до предпочитани места и да вози когото и да било. Какво? Кой проверява товара? Е, е, какъв е той? Е, дали е пачки пари или е, други, други опасни товари. още нещо да попитам. Да, предполагаме, че туристите идват отвън, но терористите, които ни нападат, са наши съграждани. Къде е инвестицията от комисията, от държавите членки за превенция на радикализацията за такива програми? което разбира се трябва да върви в ръка за ръка с общностите, от които произхождат тези ам, терористи. Ние продължаваме да си внасяме имами, е, които всъщност са подготвени да подготвят такива хора. И най-сетне аз съм член на групата по Шенген под ръководството на колегата Гарда Шкоелю и се питам какво прави комисията, какво правят държавите членки, защото не е една държавата членка, където е, се отказват, е, където се дават шенгенски визи, никой не знае защо. Защото причината е корупция включително и на границите. И когато нашите държавни членки сами въвеждат корупция в системата, чрез програмите за визови няма какво да сочим с пръст а, конкретните служители, които поради недоглеждане са дали шенгенска виза. Председателят, разбрахте ме, разбрахме ви добре. А, сега Сесил Киенге а, и след това следващото. Грация, грация Клод, грация комисар, грация... Благодаря Клод, благодаря господин комисар. Благодаря и на господин Гърков. Исках да кажа нещо съвсем кратко, защото тази година бях в така наречените горещи точки Ходспотовете, е, в които разговарях с представители на Европол. Разговаряхме включително и за съхранението на данни. Данни се събират, обменят се с други агенции и органи и въпросът ми сега е свързан с оперативната съвместимост. Как точно ще работи тя по отношение на данните, но и по отношение на основните права на лицата, за които се събират данни? Освен това, как да избегнем това приравняване между миграция и тероризъм? Този, това говорене е много опасно за Европа. В момента се води истинска словесна война. Някой трябва да се погрижи за нейното спиране. Може би това може да се постигне и чрез инструменти за информиране, за, за просвет щение на хората, защото в момента има истински лов на вещици по отношение на чуждестранните мигранти. На никого не му е написано на челото дали е влязал в Европа преди 20 години или с нощи. Благодаря за краткото изказване. Благодаря на е, господин Лопес, е, госпожа Лопес Агилар сега. А, и е, господин Лопес Агилар, тъй като съм последния, който взема думата и аз от своя страна ще изкажа благодарност на господин Еврокомисар и господин Гърков за присъствието ви тук, за всичко казано за оперативната съвместимост. съвместимост. И все пак е, е, смятам със сигурност, че повечето колеги бяха прави. Всички споделяме тази загриженост. Всички знаем, че е много важно да осигурим оперативна съвместимост и да, да гарантираме сигурността на европейските граждани. Искам да добавя само два въпроса по същество. Първо, кога? В какви срокове? Как изглежда е, диаграмата на времето? Кога ще се постигне оперативно съвместимост е, в името на европейските граждани, които наистина се оплакват? Е, и къде са слабостите бариерите, поставяни от държавите членки, и на какво се градят те, защото не е се едно и също да се нарушават човешките права ако срещу това е изправен националния суверенитет. И накрая комисията сама по себе си ще извлече ли полуки от решенията на съда на Европейския съд, които последователно казват, че всеки път, е, когато се опитваме да въведем е, е, разпоредбите за съхранение обмен на информация, ние нарушаваме човешките права. Това се отнася, и тук се цитира, с споразумението за ПНР е, с Канада Европейския съюз. Председателят, господин еврокомисар, дойде ред да чуем вашите размисли и отговори. Преди всичко искам да ви благодаря за всичките ви изказвания и въпроси, за споделените мисли. Всички те показват, че ние споделяме и сме съгласни по един принцип, както току-що каза господин Лопес Агилар. Да осигурим високо ниво на безопасност, на сигурност – на нашите граждани, без, разбира се, да подкопаваме зачитането на основните права и особено правото на защита на личните данни. Нека да не забравяме, че имаме нова уредба за защита на данните, която в най-скоро време ще влезе в сила. Принципите и са ръководство за нашата дейност по темата на оперативната съвместимост. Благодаря ви за вашата подкрепа. Вие сте прави. Нашите системи трябва да са по-добре свързани, но също така, и това е още по-важно, те трябва да се използват по-добре, както подчерта госпожа Зипел. И разбира се, ние сме за подхода, който наричаме подхода на чистото бюро. Т.е. да дадем и на вас и на съвета възможност да финализирате обсъждането на отделните актове, които предлагаме Евродак, системца за влизане и зализане, и други. Внасянето на друго предложение преди приемането на тези актове ще направи целият процес много усложнен, много проблематичен. След като са финализирани тези актове ще послужат за основа за изграждането на оперативната съвместимост ще извършим много детайлна оценка на въздействието на предложението за оперативна съвместимост, особено в светлината на аспекта защита на личните данни. Що се отнася до напредъка и доклада за напредъка, изготвен от експертната група на високо ниво, директора на Еолиза ще ви информира за това след няколко минути. Госпожо Зипъл, господин Албрехт, що се отнася до споразумението между Европейския съюз и Канада за регистрационните данни на пътниците. И искам да подчертая, че решението на съда по това споразумение е от основно значение – за определен на правните параметри за всяко едно бъдеще споразумение по регистрационните данни на пътниците между Европейския съюз и трети държави. Това решение за нас е безценно указание. Предлаганото споразумение, посочва съда, не може да бъде сключено в сегашната му форма, защото някои от разпоредбите на това споразумение не отговарят на основните ни права, особено правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на личните данни. Съдът признава, че предаването на регистрационните данни на пътниците от Европейския съюз на Канада е оправдано за да се гарантира обществената сигурност и да се води борба срещу тероризма и организираната престъпност. Съда също така смята, че някои разпоредби в предлаганото споразумение не се свеждат само до това, което е абсолютно необходимо и не разписват достатъчно точни правила. Предвид това, че и използването на регистрационните данни на пътниците е важен инструмент в борбата срещу тероризма и тежката престъпност. Ние ще предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме продължаването на предаването на регистрационни данни на пътниците изцяло в съответствие с позицията на съда, решението на съда. В момента финализираме нашия анализ на решението на съда и в най-скоро време ще помолим съвета да ни даде мандат да започнем преговори с Канада за едно по-добро споразумение, което изцяло да отговаря на изискванията, изложени в решението на съда. Сега за последиците за оперативната съвместимост. Мнението на съда не е пряко приложимо към оперативната съвместимост на информационните системи на Европейския съюз. Но, както вече казах, ще извършим изключително задълбочен анализ на решението на съда и неговата връзка към други аспекти, включително и събирането на данни в голям мащаб и оперативната съвместимост. Разглеждаме различни варианти на политиката спрямо оперативната съвместимост и всички те изцяло ще отчитат изискванията за опазване на основните права, включително и правото на защита на данните. Ще гарантираме това, че нашите предложения изцяло ще отчитат решението на съда за споразумението между Европейския съюз и Канада за регистрационните данни на пътниците. Господин Албрехт, изцяло съм съгласен с това, което казахте че не трябва да свързваме взаимно нашите системи. Те трябва да са оперативно съвместими. И това ще бъде вариант, който ще позволява защита на данните. Госпожо Интвелт, знам за вашето искане да получите информацията, спомената от вас. Моите служби действаха в съответствие с регламента 49 от 2008 година. В някои случаи части от кореспонденцията са били заличени в съответствие с законодателството или достъпът е бил отказан възоснова основа на съображения на законосообразна защита на правото на комисията да взима решения. Убеден съм, че Европейския омбудсмен ще ни помогне да изчистим този въпрос, който стои между нас. Както вече посочих, нашите информационни системи ще позволяват търсене, ще позволят оперативна система, извинете, оперативна съвместимост и търсене на биометрични данни и данни за самоличността, но това няма да бъде за сметка на защитата на данни. Така обратното, всички предпазни мерки за защита на личните данни ще бъдат включени в нашите бъдещи предложения. Контрола върху достъпа за тази данни, както ви разбирате, ще бъде от решаващо значение и ще се извършва в пълно съответствие с нормите за защита на данните, и принципа за ограничаване на предназначението и използването на данните. Ограничението на достъпа ще бъдат постигнати чрез самия проект на информационната система, съответната информационна система. Също така работим в тясно сътрудничество с органите по защита на данните при подготовка на бъдещите ни законодателни инициативи технологията, информационните системи за управление на границите, миграцията и сигурността ще помогнат на компетентните органи да защитават основните права на гражданите. Мерките за сигурността на данните, предпазните мерки и механизми за право на съдебна защита ще бъдат неотменна част на всичките ни бъдещи предложения. Нашето предложение за оперативна съвместимост изцяло ще отчете всички тези аспекти. Подходът на комисията е да има високо ниво на защита на данните, изцяло в съответствие с новите норми за защита на данните, съвместно с оперативната съвместимост и стриктно ограничен достъп до информационните системи. Госпожа Вержия Казахте някои неща, които бяха от изключителна важност по отношение на борбата с радикализацията. Е, пореден сюжет, но изключително важен. Също и аз много се надявам, че ще имаме възможност в скоро време, заедно с вас и с госпожа Гомеш, да поговорим е, за, по тези въпроси. И госп, господин Диас, е, не се изисква повече информация за ЕТИАС, ЕТИАС, отколкото за визата. Например, с не се, се събират биометрични данни. Що се отнася до приемането и привеждането в действие е, на системата, за... нямаме достатъчно време. Събитията ни изпреварват. А тези събития са наистина драматични. Uh, Изпреварват ни, както казах. Напълно съм съгласен с вас, че не можем да продължаваме по обичайния начин. Това не е всекидневната, не всекидневната ни работа. При изпълнението, доброто използване на добрите ни системи е от решаващо значение, както казах и аз самият в началото. Госпожа Ферара за оперативната съвместимост работим, привеждайки в съответствие нашите системи за търсене. Важни са отделните запитвания. Ние изтегляме информация от, информация от всички други системи, освен биометрични и цифрово-буквени данни. Ние не изграждаме някаква супербаза данни господин Кудриска. Регистрирането на всичките пресичания на нашите външни граници от страна на гражданите на Европейския съюз ще има много сериозни последици за защитата на данни. За това нашия доклад за Съюза на сигурност ясно заяви, че пропорционалността на този вариант все още не е ясно доказана. Госпожа Ченичи, държавите членки обменят разузнавателни данни, информация помежду си въпреки че основно това се извършва извън уредбата на Европейския съюз. Някои държави членки си сътрудничат, обменят информация, но нашата цел е да бъдат включени всички държави членки, всички те да бъдат обхванати. Правомощията в тази сфера много ясно според договорите принадлежи на Европейския съюз, докато националната сигурност изцяло е правомощият на държавите членки. И те са унези, които трябва да постигат повече напредък в бъдеще. Актовете на Европейския съюз целят да подпомогнат дейността на силите за сигурност и разузнавателните служби. Те също така подават сигнали в ШИС за заподозрени в тероризъм а някои служби за сигурност вече извършват сътрудничество с Европол. Те го правят по-добре, отколкото преди. В момента сме постигнали напредък след скорошните драматични събития. Когато за първ път посетих Европол – Съвсем други ми бяха впечатленията в сравнение с това, което виждам сега, но разбира се, работата трябва да се интензифицира. Но повярвайте ми, съгласен съм с вас. Сега е момента да бъдем амбициозни, да бъдем смели, да преодолеем табутата в областта на сигурността, които бяха характерни за миналото. И трябва да работим в посока да имаме европейска система за разузнаване. Знам, че някои държави членки не са много доволни от тази идея. Когато за първ път пред няколко години беше предложена тази идея, чух някои много остри реакции. И разбирам обаче сега, че държавите членки, същите тези, които отправяха критични бележки, в момента са много по-зрели и много по-склонни за сътрудничество защото, както казах, ако имаше повече сътрудничество и повече обмен на информация, може би някои от тези трагични събития бих могли да бъдат прогнозирани и предотвратени. Но това е чисто политическото ми послание, но се опасявам, че има държави членки, които все още ще оказват съпротива на тази идея. Но точно за това сме тук в Европейския парламент, за да можем да преодолем този проблем. Госпожо Кинзе, вие споменахте нещо, което е много важно от политическа гледна точка. Зачитането на човешките права и недопускане на дискриминация. Всички наши служители, особено на външните граници, трябва да демонстрират уважение към абсолютно всеки човек. Това е абсолютно ясно. Никога няма да се уморя да повтарям това, което вече казах. Не можем и не трябва да смесваме мигрантите с терористите. Казвал съм и преди много пъти това, че трябва да неутрализираме това много опасно говорене – в името на сплотеността на нашето общество и в името на всички тези граждани на трети държави, които са се присъединили към нас, които живеят сред нас и които изобщо не споделят идеите и практикът на онези, които извършват тези отвратителни терористични нападения. Господин Лопес Агилар – Започвам с вас, започна с вас и приключвам с вас. Както вече споменах, нашият целеви краен срок за оперативната съвместимост е до края на тази година да внесем предложение. Целта ще бъде предложението да бъде прието и изпълнено до 2020 година. И разбира се, решенията на съда за обработка на данните и защита на данните ще бъдат наш ръководен принцип по време на цялата тази дейност. Много благодаря на всички за вашите изказвания. Благодаря ви сега, господин Гърков. Благодаря, господин председател. Ще се опитвам да допълня казаното от господин еврокомисарят в отговор на притесненията на госпожа Зипел, че трупаме повече данни, без да оптимизираме ползването им. Правим и двете всъщност. Да. Новите бази данни трябва да запълнят липси в съществуващата архитектура на данните. И през последните две години обаче значително подобрихме ползването на базите данни. Пример, за 2016 година ШИ се е използвана на 4 милиона пъти в сравнение с предходните години. Същото се отнася за други влизания в системата хората е, и едновременно с това, успоредно с тези сериозни усилия, се работи за подобряване качеството на данните, както и на защитата на личните данни. Е, стараем се да няма накърняване на е, личните на човешките права. За оперативната съвместимост. Тук не говорим за взаимно свързване. Е, когато говорим за интерконективност, е, това е обмен на данни. Но е, когато говорим за оперативно съвместимост, говорим за едновременно едновременни справки в базите данни. Така че експертите смятат, че трябва да постъпим така, че да оптимизираме нещата чрез а, консултирането на базите данни, което е оперативната съвместимост. Имаше въпроси за оперативната съвместимост. Как ще става? С думи прости, чрез свързване на базите данни, чрез улесняване справките в бази данни, при спазване и изискванията на системите, правата за достъп, които съществуват и днес. За сроковете ме попитахте, господин еврокомисарят ясно заяви, че работим заедно, за да направим предложенията тази година. Мисля, че предложението, което ви обещахме, ще съдържа ясни срокове до 2020 година, но има различни компоненти на оперативно съвместимост и в предложението за ЕТИАС. Предстои ни дълъг път, но трябва да поемем по този път, защото това ще бъде от полза за вътрешната сигурност и управлението на границите. За зададения въпрос относно как ще укрепим защитата на личните данни. Без подробности ще кажа по-добро управление на самоличността защото в момента изграждаме така наречените силози, които създават проблеми. Има различни ам, а, самоличности, например. Спомнете си терористичното нападение в Берлин миналата година. Установени бяха 14 самоличности на лицето. При оперативна съвместимост това няма да, да бъде възможно колкото по-добре е качеството на данните, толкова е по-малка вероятността да бъдат накърнени личните данни. За анализа на риска сега, тук ще кажа, че анализа на риска и е, защитата на личните данни са сложно нещо и трябва да ви уверя, че всички случаи, когато има наличност, е на лице оперативна съвместимост, ние провеждаме и анализ на риска. Включително и когато обменяме биометрични данни и така нататък. Това намира своето място в общото планиране. Така че това е част от нашата дейност. Работим също в тясна връзка с надзорния орган по личните данни. Миналия петък проведохме последното, ни засед... последното си заседание за различните регистри и а, набори от библиотеки от данни за проверките, които прави а, органа за защита на личните данни. Това е наше ежедневие и това проличава в докладите е, за е, изпълнение на различните системи. Това се отнася и за ЕТИАС, и за принципите на неприкосновеността на личността, която, кой, който принцип присъства при изработването на системата. Сега, го поставен бе въпроса за правилата за съхранение, неприкосновеността на личното пространство. Още веднъж ще кажа, оперативната съвместимост не означава да променяме правилата. Те ще бъдат зачитани както и спазани, както до сега но едновременно с това ще разполагаме с по-сериозни средства за защита неприкосновеността, за гарантиране неприкосновеността на личното пространство. И накрая попитахте за ресурсите за Еолиса. Това са огромни задачи. Да, ще се нуждаем от подкрепа, за да можем да постигнем оперативна съвместимост заедно с всички всички нови задачи, които се съдържат в а, новия мандат. Очакваме комисията да вземе това предвид в следващото си предложение и ние своевременно да, получиме, да получим подкрепа до 2020 година. Председателят, благодаря господин Гърков. Благодаря на колегите, които устояха до края. Знаете, господин еврокомисар, е, че господин Тимерманс е, не отговаря на въпроси, ако колегата, който ги е задал, който ги е задал не присъства може би тогава е имал повече въпроси, отколкото ми зададоха на мен. Но наистина присъствието на колегите в залата говори за техния интерес. Благодаря ви за издръжливостта и интереса. Благодаря и на вас, господин еврокомисар, че отговорихте този въпрос. Припомням, през декември очакваме втория пакет за оперативната съвместимост. А, и въпреки, че бе уморителна сесия днес, бе ценно и важно да можем да поговорим с вас, господин Еврокомисар, и с вас, господин Гърков, както и представители на екипа на Еолиса. Е, бе уморителен понеделник след обед за всичко, но аз изрично благодаря на колегите, които останаха до края. Мисля, че си заслужаваше за всички. Макар, че днес бе уморителен ден след пътуване. Благодаря от сърце, колеги, и благодаря на господин еврокомисаря и господин е, Гърков от ЕУ.